Muy buenos días. Добър ден на всички. Започваме нашата работа. Започваме с дневния ред на нашата комисия. Първо, искаме да приемем дневния ред. Има ли забележки някакви? Имаше заявления от различните политически групи относно гласуванията. Става дума за регламента от 2002 година те, тези две точки, за които се коментираше, ще бъдат изместени за заседанието през юни. Точка 14 на господин Милана ще бъде в 10.15 в четвъртък, а точка 9 Ферейра ще бъде в четвъртък. Т.е. не в сряда в края на заседанието, а в четвъртък, в 11 часа. Още една промяна. 15 за сьомгата от господин Гробарчик ще стане точка 21. А точка 21 става 15. Тоест разменяме 15 и 21. Съгласни ли сте с тези промени и с дневния ред? Да, считаме за прият дневния ред. Точка 2. Одобрение на протокол от заседанието от 23-24 април 2012 година. Няма възражения. Счита се протокола за прият. Точка 3. Съобщение на председателя. Нямам какво да кажа толкова специално. И стигаме до точка 4. Изслушване относно новият Европейски фонд за морско дело и рибарство. Искам да кажа следното по този точка. Поздравявам ги участниците в изслушването и веднага започваме. Благодаря но обаче на всички, че сте дошли днеска и сте готови да говорите за този фонд за морско дело и, стопа... и рибно стопанство ще говорим за проблеми, проблеми на миналото, както и за бъдещето. Мисля, че ще бъде много интересно изслушване. И други изслушвания сме организирали до сега по регламенти, по други теми, с които се занимаваме. И смятам, че сега е важният момент за тази тема, за новият фонд. Има редица елементи в него. И смятам, че е важна система за устойчивото специално робно стопанство, но има някои негативни неща. Аз се надявам, че ще в изслушването ще стане дума и за тях. Така че ще има възможности да се внесат подобрения, доколкото е възможно. Така, нека да започнем сега изслушването е свързано с това, което правиме. Става дума за публичната администрация, проблемите на управлението, предложения за регламента във връзка с новия фонд. Около 13 минути на всеки докладчик и след това ще имате възможност да задавате въпроси, ще проведем обсъждане. Първо, Хермида Трастой от Министерството на селското стопанство на Испания. След това госпожа Янчева Палазова и след това господин Кука от Финландия. Министерство на селското стопанство и рибното стопанство. След това втория панел ще бъде. Но, нека да дам веднага думата на господин докладчика за този, този регламент. Благодаря, господин председател. Всъщност, ние сме в един много ключов момент в развитието на политиката по риболова и аз бих искал тази, това изслушване да бъде а, една възможност да се получим от набрания опит. Искам да благодаря на ораторите, които се съгласиха да дойдат днес. А, има някои, които ще закъснеят. Парламента в момента работи по трите принципа на общата, на общата политика в областта на риболова, а, организирането на общия пазар. И аз съм докладчик по третата тема. Сега а, това е а, реформата в а, фонда. А, би трябвало да се приеме един основен регламент. Предвиждам значими промени в този регламент. Според мен, ако няма тези промени, а, този документ няма да бъде от особена стойност. А, също така искам да кажа, че без риба няма рибари, така че а, запазването на рибните ресурси е основната ни задача. При Предвиждам също така да говорим за капацитета на риболовния флот, така че може да си представите, че а, има а, дефиниция на капацитета, на свръхкапацитета. Според мен свръхкапацитета не е а, определен. Следователно е, е трудно да се определи и капацитета на риболовния флот. А, тази ситуация продължава да ни пречи да определим основните параметри. Също така трябва да се предвидят и прехвърляеми концесии за риболов. А, също така е неприемливо според мен да има, да, да не се включат а, тези а, по а, риболовни дейности на по-дребен в по-малък мащаб, тъй като това е обект на регламентирането в Европейския съюз. Няма по-регулиран пространство в света от Европейския съюз. А, европейския ри, риболов според Евростат представлява важен проблем от гледна точка на сигурността на рибните ресурси. Също така трябва да се предвиди обновяването на флот, естествено при стриктни условия, а, като идеята е да се лови риба по-добре, а не напременно повече и освен това при по-добри условия. Инвестициите за обновяването на риболовния флот също така изискват е, някои изменения, например да се намали енергоемкостта, да се намали замърсяването. Пример, е, например, принципа за а, е, нулев а, брак, нулево изхвърляне на риба е амбициозен, но би трябвало да се инвестира в тази дейност, за да се работи в този дух. Също така би трябвало да поддържаме дейността на риболовните кораби. Аз съм за а, това да се инвестира в по-нови, по-модерни, по-малко енергоемни кораби. Трябва да знаем какви са изискванията. Ако се поставят твърде високи изисквания, те би трябвало да се коригират съответно. А и също така трябва да се предвидят а, грижи и подкрепа за а, риб, рибите, а, за риболовните кораби, за да с цел предотвратяване на големи екологични катастрофи. Също така а, горивото е основен фактор. Аз съм за въвеждането на временен механизъм за компенсиране на свръхразходите, проистичащи от а, е, а, е, цената на горивото, би трябвало да се приеме една платформа de minimis, и би трябвало да има някаква разпоредба в това отношение на европейско равнище. Би трябвало да се спазват правилата на общата политика в сферата на риболова. Знам, че има амбициозно предложение от комисията в това отношение би трябвало да се постигне максимално от до трябва също така да се обърне много голямо внимание на партньорството между учените и риболовците във връзка с събирането на данни и обмяната на знание и добри практики. Това е едно амбициозно планиране на бъдещото развитие, взаимодопълняемост с, с други дейности. Аз мисля, че е добре, че комисията направи а, това във връзка с интегрираната морска политика. Това е, е предвидено с бюджет, с, от порядъка на над 400 милиона евро. Това е достатъчен бюджет за първоначалните дейности, но не би трябвало това финансиране да бъде за сметка на риболова и на аквакултурата. Би трябвало да се предвиди едно финансиране, което да отговаря на всички условия. Уважаеми колеги, аз очертах пред вас един амбициозен фонд с този фонд не би трябвало да бъде инстру... трябвало да бъде а, инструмент, който ще позволи на риболовците да работят а, в един добър климат и да поддържат един устойчив риболов. И сега Предполагам, че другите участници ще вземат отношение и ви благодаря, господин председател и уважаеми колеги. Благодаря, господин Кадек. Най-сърдечно благодаря за вашите разяснения. Както казах, става дума за един амбициозен фонд. Всички сме съгласни с това въпреки че имаме известни различия в отделните точки. Но нека да започнем с първия докладчик, господин Андрес Хермида Трастой, генерален директор на секретарята по рибно стопанство в Испанското Министерство на земеделието, храните и околната среда. Имате около 12-13 минути на разположение. Моля, придържайте се към времето, за да имаме достатъчно време след това за дискусията. Аз трябва да изляза за малко. Имам среща. Предавам на заместник председателят ръководството на това заседание. Добро утро! Сърдечно благодаря на Европейския парламент за това, че имам възможност да говоря пред вас, да споделя испанският опит в управлението на фонда. Ще говоря за проблемите, за сложностите в него, как се опитваме да ги решим. И ще говоря и за новия фонд. В нашият опит става дума за за използването на фонда през 2012-2013 година Регламента съдържа структура за планирането, която е логическа. Нужен ни е национален план за политическите дейности, с, подкрепен със съответните документи. Тоест имаме оперативна програма, която трябва да бъде приета от комисията и рамка за структурните действия. Трябва да се подходи структурно, за да се гарантира успеха на действията. Държавите членки трябва да изготвят документ по администрирането и той ще бъде валидиран от органа по а, валидацията и по администрацията. Критерии за избор на проектите от комисията в държавите членки трябва да бъдат прияти. Из, изготвянето на документите трябва да стане по един принцип за достатъчно ясна рамка. До сегашната администрация по този фонд показа, че има известни проблеми. Не винаги се е, получава гладко управление. Възникват проблеми. недостатъчно конкретизирано различните мерки в регламента. Това затруднява работата. Не помага също и съответният наръчник в тази връзка. Някои документи не бяха толкова полезни, за да може да се постигнат целите, които са, бяха поставени. Регламентът трябва така да бъде изработен, че да служи а, добре и да може съответно да бъде тълкован. Освен това, трябва да позволява съответно тълкуване при разглеждането на точки, в които има колебания. Липсва достатъчна конкретност – поради което имаше много интерпретации. Много документи, които тълкуваха регламента, изготвени от комисията. Това доведе до голяма несигурност в е, управлението. Важно е, че да се знае, че даже 2011 година комисията беше принудена да издава такива документи, които интерпретират регламента. Около 86 такива интерпретации бяха изработени, 56 бяха запитвания от Испания. Това е твърде много. Програмата, която започна 2007 година, наложи толкова много допълнителни разяснения, например, за, относно продължителността на валидност. Второ, сроковете, които комисията дава за отговаряне на тези въпроси относно тълкуването на регламента бяха твърде дълги. Някой път 6 месеца трябваше, докато получиш отговор от комисията. По 13 въпроси все още очакваме отговори, които не сме получили до сега. Ос номер 4 устойчивото развитие на рибо, рибното стопанство относно помощите, продукти е, свързани с единното стопанство, директно и непряко. Пласмента на акварийните риби. Купуването на употребявани кораби. Е, е, просто се изпускат шансове е, диверсификация на дейностите на рибните е, риболовците е важна, но, но те забелязват, че техните инициативи не могат да бъдат приложени. Тези закъснения доведоха до това, че не можеха да бъдат взети своевременно решения, които бяха много важни. Друг елемент, който е трясно свързан с предишните, е следният – интерпретирането, тълкуванията на комисията. Някои бяха много рестриктивни, систематично рестриктивни относно действията, които предприемат държавите членки. Обикновено става дума за тълкуване на формулировките, а не и като се отчитат имплицитно решенията на регламента. Например, относно мрежите – или придобиването на недвижими имоти, например складови пространства за преработката на рибата и други помещения за тази цел. Не биват да бъдат премествани тези помещения, но съгласно регламента не могат да бъдат финансирани такива действия – освен това, критериите за избор, как се избират комисиите и относно помощите, субсидиите при придобиването на такива индустриални халета. Как ще става финансирането? Комисията по тези въпроси отговаряше много рестриктивно относно разходите, които могат да бъдат покривани чрез субсидии. Комисията трябва повече да се ориентира към държавите членки. Приминавам към четвъртата ми точка. Една слабост е недостатъчната експлоатация, недостатъчно доброто тълкуване. няма консултации с държавите членки при тези, по тази тема. И, както казах, регламентът не е достатъчно конкретен, което води и до това, че комисията пък няма желание да се консултира с държавите членките. Комисията трябва да е водеща при, при прилагането на този регламент. Един орган, където да влизат всички, цялата информация, да, за да бъде полезен и да се стигне до общо е, общо решение. Пето, което е много важно, е, трудното функциониране на фонда поради следното. Комисията иска да приложи някои критерии с задна дата. Това внася трудности в държавите членки. Всички действия се поставят под въпрос, които са извършени и това води до несигурност защо комисията непрекъснато се опитва да поставя под въпрос критериите на държавите членки. Сметната палата, от, адаптирането на капацитетите към съществуващите възможности. Ясно казахме кои са проблемите – Доклад е края на 2011 година публикуван. Целта беше да се направи рамка за редуцирането на капацитета на флотата. Специфични мерки трябваше да бъдат приложени в достатъчна степен и достатъчно конкретни. Този доклад ясно показа, че при дефиницията на ключово понятие съществува голям проблем. Това е важно за финансирането на инвестициите на борда. Например, става дума за концепция, който, концепция, която по различен начин се прилага. В испанския регламент, например, се казва, че инвестициите не могат да повишават е, капацитета, а на английски казват ability, възможности, способности. Тоест, това са обаче различни понятия. Капацитет и възможности, способности са различни понятия капацитетите трябва да бъдат подобрени във връзка с проблема, за който говорих. Съответните програми трябва да бъдат насочени към това относно инвестициите. Ако продължават да съществуват проблемите, трябва ясно да се каже кои инвестиции са недопустими. И разбира се, трябва да се види какъв е отговора на комисията. В края на декември 2011 година имаше писмо на държавите членки и отговорността е в други ръце по отношение на инвестициите. В това писмо за първи път се дефинира какво точно е, е възможности на рибното стопанство. И се, там се записва, че трябва да се проведе проучване на възможностите на държавите членки, модернизация – на възможностите и увеличаване на възможностите за улов. А искам да обърна внимание на това, че действително регламента не е достатъчно конкретен и не е достатъчно ясен. Това е голям проблем при този фонд и съответното координиране при работата по него. Това доведе до неефективна администрация и до голям, големи излишни разходи в много посоки. И, и накрая искам да кажа за непрекъснатите контроли и проверки, на които бяха подлагани. Десетки такива бяха направени на Генералното управление на Испания – 619 в отделните региони на Испания по регионалните програми, 755 проверки от 2009 до 2011 година. Допълнително имаше 27 проверки по системите на управление. Човек се пита защо толкова много проверки са нужни за по-добро прилагане на регламента допълнителни проверки не доведоха до подобряване, а само излишни разходи и допълнителна работа. Следователно, оптимална регулация и проверки. Това нещо не е наред в комисията. Всички участници по този е, фонд, комисията, държавите членки, съответните администрации, за всички те е много важно новият фонд действително да могат же бързо да се приложи. Относно управлението на биологичните ресурси, в сектора на риб, рибното стопанство, относно относно един сектор, който да бъде конкурентно способен и устойчив. Това е една, лекция, е, една полука, която, от която трябва да се получиме и да използваме за бъдещия регламент. Благодаря ви. И сега давам думата на господин Хари Кук е, от е, Финландското министерство по земеделие и горите. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по риболов. Това е на новост в, риболовната политика, в и нова комисия Искаме да благодарим за възможността да обясним нашия опит и специалните характеристики. Днес основното ми послание се отнася за модела на управление на бъдещото, бъдещото управление на фонда. Фонда е свързан с други фондове през нашата идея е да имаме един ефективен модел, който да е подходящ и за малки фондове, да можем да съсредоточаваме ресурсите в самия сектор. Има известен проблем. Моделът за управление поема твърде много ресурси за изготвянето на отчети, така че идеята е сегашното управление на фонда да бъде е, оптимизирано. Също така да се отчетат изискванията, въведени от комисията. Всъщност, аз се подписвам под всичко, което беше казано от испанския колега. Трябва да помним, че а, трябва да не отклоняваме работата а, по фонда, да не се разпиляваме, да се съсредоточаваме върху а, оптималното управление. Предложението на комисията за общи разпоредби а, предвижда да се използва същия модел на управление, както и в фонда за селско-стопанските региони. Обаче Европейския фонд за регионал, регионално развитие и кохазионните фондове биха могли да продължат да функционират по сегашния модел. Комисията твърди, че общо управление на двата фонда би довело до синергия тогава, когато има обща разплащателна агенция. Обсъждахме това с Финанската разплащателна агенция за, за фонда за селско-стопанските региони и се оказа, че са необходими допълнителни усилия и допълнителни средства, без да се спестява нищо. Например, изискванията за докладване и отчитане се повишават и се увеличават административните задачи. Опита показва, че плащането на бенефициентите също ще се забави. Днес плащаме доста бързо средства от Фонда за риболова, така че идеята да се търси синергия, която на пръв поглед изглежда добра, всъщност в крайна сметка е неприемлива. Комисията твърди, че има редица успешни примери на интегрирането на фондовете, но аз мисля, че тези констатации а, за, показва, че модела не би трябвало да бъде задължителен, не би трябвало да се приеме на доброволна основа. Има и други проблеми в предложението, например, свързан с, средствата, които ще бъдат предоставени. Имахме подобна система в предишната система и тя се оказа не особено успешна, тъй като тя е един доста тромав и тежък процес, без да допринася нищо допълнително от административна гледна точка, както за комисията, така и за държавите членки. Сега искам да кажа няколко думи по същество, по предложението. Аквакултурата е най-бързо развиващия се сектор и това е единствения начин да се постигне по-високо производство. Комисията забеляза, че в Европа този сектор не нарасна така бързо, както е по света. Предлага се подкрепа за сектора най-важното послание обаче липсва в предложението. Няма достатъчно широки възможности за подкрепа на фонда. Комисията предлага е, това Например, в Финландия растежа на отрасъла се основава на фондове, които са екологосъобразни. И други държави членки признават признава други форми на устойчива аквакултура, които липсват в предложението на комисията. Необходимо е да се подкрепи научно-изследователската и развойна дейност в сферата на аквакултурата, да се развие сектора. Имайки предвид тези цели, държавите членки излязоха с съвместно предложение, което да бъде включено в позицията на съвета. Това са 18 държави членки. Ние се надяваме, че парламента ще а, превърне аквакултурата наистина в а, бързо растящ отрасъл. Тук с тази а, картинка искам да покажа, че аквакултурата наистина е една високо технологична дейност и тя би могла да бъде а, съчетана с други видове производство, като например в, в Финландия това се съчетава с, с парници и а, а, отпадъчните продукти от едно производство се използват в друго производство успешно. Благодаря. И така, риболова винаги е бил една основна дейност. В някои води обаче той заплашва рибните ресурси. Когато разглеждаме политическите изводи, трябва да имаме предвид, че ситуацията е различна в различните държави. В Балтийското море може да се увеличи каботажния риболов, без да се застрашат рибните ресурси. Имаме 180 хиляди риболовни единици и морския каботажен риболов се развива. Ситуацията е различна с, с, е, във връзка с риболовните запаси, но държавите е, имат също така различни проблеми. Следователно е изключително важно да се окаже подкрепа на риболовците чрез инвестиции, И а, това не би могло да се направи без държавна помощ. Искам да подчертая също така подкрепата за млади хора, които да се осмелят и да се впуснат в, кариера, в риболовната кариера. И сега искам да ви покажа снимки, които показват специалните условия в Финландия. Тук виждате езера, които са важни за вътрешния риболов. Зимния риболов в лед имаме професионален риболов през зимата и в морето, и в е, езерата, но това означава, че риболовците трябва да инвестират и в лятно оборудване, и в зимно оборудване, така че да могат да отговорят на климатичните условия. Опитвам се да покажа, че сивите тюлени всъщност са а, хищници и са заплаха на риболова. брой на тюлените др... драматично се повиши през последните 10 години и те са а, важен фактор не само за финландците, но и за други риболовци. Благодаря. Председателя, благодаря господин Кук. Ние чуваме от вашия колега Хагланд много за за рибите. Сега давам думата на госпожа Цветанка Янчева Паласова, която ще говори от името на България. Господин председателю, дами и господа, първо бих желала да изразя високата си оценка за възможността да участвам в работата на тази комисия, да ви представя нашият опит и трудности при управлението на текущият програмен период и да представя българските предложения за новият регламент за рибарския фонд. Националната Агенция по рибарство и аквакултура е управляващият орган на сегашната програма. Това е първият програмен период за нашата страна след присъединяването и през 2007 година. България не получи финансиране по финансовия инструмент за рибарство и за това нашият опит в управлението на фондовете е по-малък. Преди да продължа, ще направя а, обобщение на ситуацията в България. Имаме 2236 риболовни кораба, 339 аквакултурни ферми, 37 преработващи а, предприятия и редица правителствени организации, които работят в тази област. Това са данните за риболовният флот, отясно за фермите по аквакултура, някои а, данни за преработващите предприятия. Ако говорим за интереса към а, мерките, ние сме а, посочили а, мярка 1.1 за постоянно спиране на риболовните дейности, тъй като корабите са, риболовните кораби са стари в много лошо техническо състояние. Ние също посочваме, че бенефициентите обръщат внимание най-много и на мярка 2.1, именно е, инвестиции в е, производството в аквакултурата, а също инвестиции в преработка и реализация на продукти от рибарството и аквакултурата. Сега някои, а, няколко думи за нашите проекти. До сега сме сключили а, а, договори за 50 милиона, 38 а, проекта са в процес на одобрение, за сумата е над 6 милиона, общата сума е 106 милиона. <coughs> имаме а, спиране на а, финансиране на около 4 милиона. Което е около. А, имаме и а, приоритетната ОС на стойност 14 милиона евро. За да а, ускорим а, изпълнението на програмата, управляващият орган а, провежда информационни кампании, семинари и така нататък. Работим в тясно сътрудничество с представителите на всички заинтересовани лица от правителствени, неправителствени и други административни органи в страната и в Брюксел. Ако говорим за трудностите, <coughs> с които се сблъсква управляващият орган, те са от различно естество – ние сме ги обединили в няколко групи. Първата е външни фактори, които засягат изпълнението на програмата. началото на програмата съвпадна с световната финансова криза, което затрудни достъпа до банкови кредити. Банките не са запознати добре с сектора и наблюдаваме нисък процент на кредитиране което затруднява изпълнението на инвестиционните мерки. По време на финансовата криза се а, разрасна и сивата економика. А, и а, за това трябва да се засилят контролните дейности и да се проведат а, спешни законодателни мерки. Сред а, външните фактори е и повишаването на цената на горивата, нивото, повишаването на нивото на безработицата и снижаването на търсенето на рибарски продукти. А също така и конкуренция от трети страни оказа негативен ефект. Географската локация на България също е една предпоставка за това състояние на рибарския сектор за България и Румъния и е едно препятствие за пълното изпълнение на програмата. По отношение на законодателната рамка липсва яснота по значението на някои термини, свръхпродукцията и неясно дефиниране на правилата. Друго, друга трудност е недобре дефинираните правила на финансовите споразумения по текущия регламент. Следващите фактори са свързани с работата на управляващият орган. Факта, че това беше първия програмен период – и ние не получихме финансиране по финансови инструмент за рибарство. И поради тази причина управляващият орган трябваше сам да се справи, което създаде трудности. Ние смятаме, че опита и административния капацитет, с които разполагаме сега, ще ни дадат възможност да се справим с следващият период но до сега напредъка беше недостатъчен и много от фондовете, от средствата бяха спрени. Затова органът предприе мерки за постоянен мониторинг на проектите и даде възможност за по-големи междинни плащания, за по-големи проекти. А ние също така преоценяваме някои проекти и увеличаваме авансовите плащания. В контекста на мониторинга ние а, посочваме, че индикаторите в текущия регламент не дават ясна оценка на нивото на постижения и изпълнение на целите, което доведе до неизпълнение на целите на програмата. Следващите трудности са от страна или от гледна точка на бенефициентите, а именно трудности в предоставяне на финансови ресурси за изпълнение на проекта, сложни административни и регулаторни режими по отношение на изисквания за контрол и хигиена, административна тежест в резултат изпълнение на европейската и националната правна рамка. По отношение на дискусията, която сега тече за нов регламент, за новият фонд за морско дело и риборство, България твърди следното. Смятаме, че ограничаването на фондовете за построяване на нови а, а, пристанища, тържища и други трябва а, да не а, се ограничава в бъдеще особено в случая с нашата страна. Искаме по-ясна дефиниция на всички термини, които регламентират изпълнението. Трябва да се съсредоточим върху мерките за сътрудничество между държавите членки и възможността за изпълнение на проектите. България приветства ударението върху конкурентно способна аквакултура и рибарство и хоризонталният е, естество на устойчивото развитие на аквакултурата. Ние смятаме, че трябва да се даде приоритет не само на нови аквакултурни предприятия, но и на тези, които вече съществуват. Тъй като аквакултурата е много важна за сектора в България, ние смятаме, че трябва да се дадат повече възможности за този вид инвестиции в новият програмен период. Интензивитета от 50% на всички допустими разходи е твърде малък и смятаме, че трябва да се увеличи на 60, а също интензитета на публичната помощ също смятаме, че трябва да стигне до 100%. Искаме да се удължи периода на постепенното спиране на финансирането. Изпълнението на съответните механизми за мониторинг и поддръжка на системата за участие на бенефициентите. Според националното законодателство, физическите лица не са задължени да поддържат счетоводство, защото това е едно рестриктивно условие в заключение, ние се надяваме, че ще отчетете факта, че България и Румъния като нови страни членки не са имали същият период от време да наберат опит и да постигнат значими резултати. Ние се надяваме, че а, предложението за подобряване на новият регламент ще се дискутира в процеса на преговори. Ние ще се радваме на вашият е, подкрепа. Вярваме, че в новия програмен период България ще положене нови резултати в развитието на един по-конкурентно способен и устойчив рибарски сектор. Благодаря. Благодаря много, госпожо Палазова. Благодаря и на тримата оратори тази сутрин. Сега отделили сме време за а, дебат по тези три презентации и аз приканвам членовете на комисията, които желаят да вземат отношение, да дадат знак дали искат да се изкажат. Интересно е да се знае, че първите трима оратори, които изслушахме днес, всеки от тях потвърди сложността на сегашната система, трудността да се разберат правилата за допустими плащания и закъсняване, закъснението в, в, в по-ясното формулиране на правилата, като сме, се надявам това да се подобри. Първият оратор, моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата докладчици. Беше интересно това, което чух от тримата, които говорех от името на техните организации относно трудностите на прилагането на сегашният а, фонд. От, в, говори се в предложението на комисията за бъдещето тият фонд. Смятам, че беше изказана достатъчно голяма критика, до, липса на достатъчна гъвкавост, дълги срокове на отговаряне на въпроси, което бе казано от испанска страна. Много запитвания имаше и искаха държавите да прилагат проекти по ОС 4 при диверсификацията и нещото, което действително действително, как да кажа, невероятна пречка е прилагането с задна дата. Прилагане с задна дата, това е просто безумие в правораздаването. Ако наистина е така, че комисията с задна дата прилага някои правила, това е голямо, голяма, голяма тежест голяма трудност в работата. Този регламент е доста сложен. Не е достатъчен конкретен, бе казано. И, не, и, и, и имаше проблеми, което води до трудности. не се знае кое може да се финансира, кое не може да се финансира. За производствените предприятия това е трудно. И ако чета предложението на комисията, въобще не разбирам кое може да се финансира и кое не може да се финансира. Господин председател, това наистина е тема, по която комисията трябва да говори. Много критика беше изказана. Трябва да се разгледа новото предложение. Има ли? Ще се подобрат ли нещата или ще стане по-лошо положението? Благодаря. Благодаря много, господин Кун. Господин председател, вие ръководите нашата комисия днес. Може би така да действаме, че когато има конкретни въпроси, например, че искаме да чуеме комисията, ще се откажа от моето изказване сега. Толкова сложни положения имаше в областта на администрирането, е, прилагането на този фонд. Може би е добре да чуеме комисията и след това ще взема думата отново. Възможно ли е това? Аз мисля, че е, може би е добре да дадем възможност на комисията да отговори на всички повдигнати въпроси, не само на тримата оратори, а на въпросите на членовете на комисията. Е, смятам, че е по-добре да дадем шанс първо на членовете на комисията да говорят. Да, искам да направя допълнение. Първо, благодаря за трите доклада, споделеният опит от Испания, Финландия и България. Действително много широки теми бяха засегнати. Две-три неща имаше върху които искам да се спра, които са от съществено значение за общият фонд по рибарството за следващите 7 години. От испанска страна беше ясно казано, че комисията е на мнение, когато се освобождават инвестиционни средства, винаги се редукцират капацитетите. Независимо за кой сектор става дума. Мисля, че е важно най-накрая чрез Евростат или по друг начин да имаме данни какъв ни е капацитета на риболова – каква е, какъв е риболовния флот в отделните държави членки и след това можем да разговаряме как ние да дадем възможност на нашите рибари с по-модерни средства за улов да постигнат квотите за максимален устойчив улов при екологични условия. Това е много важна на централна тема, по която трябва да говорим. Относно аквакултурите, тази инициатива считам, че е много важна и добра. Капацитетът, с който разполагат държавите членки, с езерата, с които разполага, където е възможна аквакултура. Вътрешните езера също са много важни. Ефикасно трябва да бъдат използвани общият фонд по рибарството, доколкото прочетох предложението на комисията, им, инвестициите вър... се отнасят само за насърчаване на частните а, рибни стопани. Риболов а, близко до крайбрежието, на аквакултурите имат собствени изследователски институти, които подготвят а, използването на аквакултурата. Тоест, тези стимули на изследователските институти, които сме имали по-рано, са нужни и сега, за да можем в частния сектор да работим ефикасно. За мен това е много важно. От българска страна беше казано – че е нужни, нужни са инвестиции в инфраструктурата, например рибарски пристанища, също в обработката, преработката на рибите, структурните фондове, кохезионната политика са нужни, за да се подпомогнат рибарите. Финландският представител говори, че трябва да се погрижим за следващото поколение – да бъдат подпомагани младите рибни стопани да се занимават с риболов. Нужни са концесии, риболов, квоти, но това трябва да бъде регулирано. Трябва да разговаряме по тези въпроси. И последната ми бележка е, е как ще се справим с голямата популация на гръбливи птици и тюлени в някои а, наши морски региони. От финландска страна бе поставен този въпрос също. Благодаря, господин председател. Извинете, че просто се намесих спонтанно в заседанието. Много благодаря, господин Кън. И сега давам думата на господин Гробачек. Благодаря, господин председател. Бих желала да говоря, да благодаря на ораторите за интересните изложения. Искам да започна с, нещо, което каза господин Ален къде е в началото, а именно въпроса за целта, която преследва този фонд. Струва ми се, че целите са различни. Според Европейската комисия, Целта е да се намали и да се премахнат някои разходи в риболова, а имаме обща цел. Ние бихме желали да подкрепим и да развиваме риболова. И това беше потвърдено от казаното от ораторите, а именно апела да се осигури подкрепа за млади риболови, риболовци и да продължи риболова в малък мащаб от едно поколение в друго. Говореше се за модернизацията и по-одобряване на сигурността на риболовните кораби. Всичко това беше описано, защото иначе няма да се усеща да се продължи тази приемственост между поколенията. И всъщност аз искам да задам въпрос. Нашите цели различни ли са от целите на комисията или просто имаме различни позиции? И сега по един въпрос, който беше засегнат от представителя на Финландия, който говореше така революционно за добрите условия на ресурсите в Балтийско море. Нашата комисия, както и общественото мнение, се различава. Според нас условията са много а, лоши, че всъщност става дума за някакво дори бедствие и дори се говори, че трябва да спрем риволова за известно време. А, също говорихме за хищниците в морето. Фонда трябва да разгледа и също така оценката на въздействието на живота в а, морето и да се разгледа управлението на тези фактори. И накрая аквакултурата, за която говори и Финландия. Тя е от различно естество, ако говорим за малките затворени морета. Е, там аквакултурата следва да се третира различно. Председателя, благодаря господин Горбачев. Господин Ромева има думата. Много ви благодаря. Всъщност аз имам известен проблем а, по-скоро с приоритетите, а не толкова с съдържанието. Всъщност аз чета съдържанието на документа на комисията. Трябва да кажа, че съм много загрижен от това, че изглежда, че а, а, аквакултурата е магическото решение. Това е някаква мантра, която слушаме непрекъснато. А, всъщност истинското решение е да запазим рибата в морето, там където е мястото. Тук става дума за приоритетите. Тоест, къде да вложим парите? А, това не сме го решили още. Аз мога да разбера и разбирам, че са необходими нови изследвания, за да. А, е, можем да постигнем аквакултура, която да е устойчива и така нататък и така нататък, но това не може да бъде е, основата, сърцевината на реформата. И мен наистина ме тревожи това, че насочваме усилията си, за да е, намерим оправдание а, е, и а, е, за някакво решение, което може да бъде едно от решенията, но не основното. На второ място, напълно разбирам това, което беше казано от администрациите на държавите членки, т.е. във връзка с проблема с прилагането на нормите, липсата на познания за прилагането им – от друга страна обаче, моя въпрос и това е въпрос и е, към тримата изказали се, че двата проблема, пред които сме изправени, са от една страна контрола, на второ място липса на научни данни. Няма ли да бъде важно да вложим всичките си усилия в подобряването на тези два аспекта, които са свързани с фондовете. И ако проблема, пред който сме изправени, е липсата на контрол, както в морето, така и по пристанищата, мисля, че трябва да насочим вниманието си и в тази посока. И а, на второ място, а, по научното научните данни, на всички ни липсват надежни научни данни. Имам усещането, че основният проблем за свръхкапацитета не се повдига. Много съм разтревожен, че като се опитваме да поставим във фонда някакви мерки, които са предназначени да се контролира риска или да се постигне по-добра сигурност и безопасност за подобряване на сегашната система, всъщност ние а, е, субсидираме свръхкапацитета, който вече съществува. И, и аз искам да помоля а, е, ораторите да кажат какви са специфичните мерки за намаляване на капацитета чрез а, е, механизмите на фондовете. Председателя, благодаря господин Румева госпожа Мара. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите. И аз съм съгласна, че ще бъде много интересно да чуем какво ще каже комисията. Но първо искам да посоча, че тук всъщност говорим за един фонд от 600 650, е, над 650 милиона евро ако аз говорих с колегите от Швеция и трябва да имаме предвид, че в момента в Европа се обсъжда как да се изразходват средствата. В момента ние сме в много голяма криза. Смята се, че средствата трябва да се изразходват за научни изследвания и иновации тъй като предишните практики се оказаха несполучливи в общата селско-стопанска политика. Аз много съжалявам, че Ален си свали си свали слушалките, но субсидиите са нещо от миналото. И аз мисля, че обществените средства би трябвало да допринасят за общественото благо. И това трябва да бъде е, проблем номер едно. По въпроса за условности, условията, при които се отпускат средствата на различните страни, това е ам, според е, правилата на общата политика в, е, в, в риболова. Съгласна съм, че някои държави членки членки сега и вероятно и в бъдеще се оплакват от контрола е, и оспорват дали средствата наистина са за благото на обществото. Това всъщност зависи от нагласата на европейците. Ние не бихме искали да използваме средства, които доведат до свръхриболов. Искаме а, повече средства да бъдат използвани за обществено благо. Съгласен съм, съгласен съм с представителя на Финландия, че аквакултурата и рециркулацията е нещо, което до сега не е а, разгледано достатъчно от комисията и мисля, че това е пътя, ако искаме да допринесем за развитието на аквакултурата и рециркулирането, би трябвало да се насочим към неща, които не вредят на околната среда, за да получим истински органична аквакултура. И накрая не мога да не кажа нещо за тюлените, както каза господин Гробачек а, всички забравят в нашата комисия, че всъщност имаше едно проучване, имаше експерти от 5-6 страни, които казват, че а, че тюлените не, а, нямат влияние върху а, риболова. А, има обаче някои технологии, за да бъдат отпъждани тюлените. Трябва, когато говорим за жестоките, кръвожадни, а, а, хищници, трябва да ви кажа, че в Балтийско море съм плавала много и не съм била никога атакувана от тюлени. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата докладчици. Радвам се, че днес сме тук. Нещо ново се случи. От декември 2009 година участваме в съвместното вземане на решение, т.е ние заедно с комисията, с Министерския съвет и парламента е, извършваме тази реформа. В миналата реформа комисията заедно с парламент, комисията с Министерския съвет е, решаваха въпросите и много грешки бяха възникнали засегнатите го чувстват това най-добре. И затова проведахме сега тази процедура на съвместно вземане на решение. Обръщам се към господин Амида. Вие казвате, че комисията твърде малко консултации е провела с държавите членки и с комисията. Аз не мога да прецена какво комисията е направила, но нашата комисия непрекъснато работеше с държавите членки – ние каниме винаги експерти, включително от Министерския съвет, от отделните министерства и се консултираме с тях, за да се получи разумен резултат накрая. Вие се концентрирахте върху доклада на Сметната палата. Този доклад ясно показа, че а, премиите а, за а, за разглобяване на стари кораби и купуване на нови кораби не може да се прилага. Е, тази премия трябва да служи за това да бъде намален броят на корабите, а не да се поднови флот. Ако трябва да се финансират нови кораби, това трябва да бъде наречено по друг начин, а не да се използва този термин е, за премия да се говори за премия. Вие казвате, че от ваша гледна точка е важен оптималният контрол. Не бива да има свръхконтрол. Вие споменахте 950 проверки на администрацията и системата, административната система. Аз наистина смятам, че са много, но ние трябва да сме достатъчно честни и да погледнем какви системи за проверка се използват. Не само европейското право е тук, но в областта на земеделието, например, бързо стана ясно, че националните държави отруиха своите системи на контрол. Аз идвам от Германия, от една федерална република и при нас имаме регионално равнище, Тоест контрол на контролата правиме. Това е, се стига до безумно контролиране. От моя гледна точка, според мен, трябва да имаме лесна, прозрачна, приемлива европейска проверка. Европейски контрол. А не е нужно национално ниво да правиме троен и четворен контрол. Вие казахте, че новият фон от ваша гледна точка трябва да бъде така направен, че бързо да бъде прилаган. Абсолютно съм съгласен с вас. Сега се обръщам към господин Кука от Финландия. Вие казахте, или, че вярвате, че ще бъде трудно Кохезионния фонд, регионалния фонд, фонда по рибовътство, по рибно стопанство заедно да се разглеждат това ще затрудни нещата. Аз не съм на това мнение. Би казал следното. В миналото не беше възможно един фонд с друг да бъде обвързван и свързван и установихме, че има паралелни дейности. Един фонд прави същото, каквото прави и друг фонд. Това не е разумно. Смятам, че трябва да имаме ясен поглед върху отделните фондове, и да видим доколко те са свързани един с друг, доколко се препокриват дейности. Нужно ни е повече обучение, както и вие казахте. Напълно сте прав. Но ако включим и други фондове, ще трябва да организираме такова обучение, но това е добра идея, заедно да бъдат разглеждани фондовете. И да се действа след това. Вие казахте, повече изследвания са нужни. Съгласна съм с вас, но казвам, в миналото бе пропуснато това. Политиката по рибно стопанство не беше включена в Европейската изследователска програма. Сега имаме такива намерения. Моята политическа група действа в това направление. Ние сме на мнение, че рибното стопанство трябва да бъде включено в тази програма. И тогава ще имаме повече пари на разположение, колкото сега бе казано, че 6,5 милиарда е фонда за рибно стопанство. Това са много пари, 27 държави членки, въпреки че някои от тях нямат рибно стопанство, но имат вътрешни езера. Това не са много пари. Не е толкова много, както Кадек формулира в своят доклад. Ако действаме по схемата желаете ли нещо, бързо ще установиме, че тази сума въобще не е достатъчна. За това призовавам в основната е, директива да се концентрираме върху това, а именно накрая да имаме една политика в рибното стопанство такава, че да има достатъчно риби в е, моретата и океаните и да осигурят достатъчен доход. В момента е, това не е осигурено точно непромишленият улов и древномащабният улов има големи проблеми. Госпожа Палазова, вие казахте, нужна ни е дефиниция за свръхкапацитет. Всъщност не пряко бе казано това от всички докладчици, но аз казвам винаги, е нас ни трябва точна дефиниция, абсолютно сте права, но една е, проста дефиниция имаме навсякъде там, където се извършва риболов извън квотите, е свръхкапацитет. Обикновено Министерския съвет е установил квотите. И ако се погледне, ще установим, че значително повече се лови риба, отколкото квотите. Причината е, че много кораби излизат в море, кои, които искат да се завърнат с улов. Тоест, внимателно трябва да проверим как това да го регулираме ако имаме, е, ако нямаме капацитети, няма да се, имаме този проблем. И тогава не бихме мислили дали имаме твърде малко риби в моретата и океаните. Е, опитът в администрацията ви казвате, че от последния период ще пренесете в новият период. И не искате да се повтарят грешките. Напълно сте права. Вие казахте, че сте се получили от това. Надявам се, че другите държави членки гледат това и вие като нова държава членка, България, именно разбира се, в началото всички правят грешки и човек трябва да се получава от грешките. Ние като комисия предлагаме нашата помощ. Имаме активна колежка от България в нашата комисия, която следи нещата и сме готови да помогнем на новите държави членки. В резюме контрол да, по темата контрол искам да кажа следното. При изготвянето на основният регламент установих, че нямаме достатъчна статистика от много държави, т.е. данните, които са ни нужни, за да можем да правим а, разумна политика. Липсват в много сектори достатъчно данни. Контролът, според мен, е на първо място задача на националните държави – те трябва да са неясно колко пари ще използват и ние не можем да финансираме контрола на рибното стопанство от Брюксел върху цяла Европа. Тоест националните държави трябва да имат повече пари на разположение. Това, което ни трябва, за да постигнем до добри резултати е дайте данни. Когато нямаме достатъчно данни, не можем да вземем разумни мерки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 Uh, um, благодаря на всички изказали се и на сега, това, което току-що бе казано, повдигнатият въпрос за свръхкапацитета, свръхриболова наистина. И много от много хора смятат, че това е проблема и едва ли не слагат изцяло ударението на него. Ако аз риболовствам само в рамките на квота си. Добре, но аз наистина спазвам правилата. Ако няма контрол, и аз съм сигурен сега, че в повечето страни, макар че не съм запознат с всички тях, квотите а, се спазват. Така че контрола е от жизнено важно значение. А сега, финансиране за прилагане на контрола. Трябва да гарантираме ситуация, при която контрола наистина се при, провежда. Трябва да има общи санкции за всички. Говорим за обща политика в областта на рибното стопанство, но трябва да има и обща политика за контрола. Отговорността на всяка държава членка. Някои а, държави а, са криминализирани ли някои от тези а, нарушения? Така че контрола и администрирането са много важни. И аз а, за това казвам, че контролът е ключа към всичко – а, този фонд от 6,5 милиарда, хубаво е, че го имаме, но той трябва да се използва ефективно, ефикасно, да изтръгнем пълната стойност от тези пари на европейските дънакоплаци. Това е доста значителна сума. Тя не е само за рибарството, тя е и за аквакултурата и ние трябва да се съсредоточим повече и върху аквакултурата. Ние можем да контролираме запасите можем да създаваме работни места в области, където няма альтернативен източник на заетост. където са се намалили значително запасите на риба. Трябва да провеждаме насърчителни мерки. Твърде много риба влиза на пазара като внос от трети страни, а тя би могла, някои количества могат да се заместят в инвестиране в аквакултурата. И от жизнено значение е да има финансиране за мерки за техническа консервация. Аз не. Смятам, че а, всички сме съгласни с това, защото по този начин ние гарантираме и бъдещето. Тоест да насочим повече средства за научно-изследователска работа и проекти. И едно от нещата, в които трябва да се насочим е на сваляне на смъртността. Процента е твърде висок, процента на смъртността. всичко това трябва да се направи, да се насърчи научно-изследователската дейност, да се провеждат различни мерки и всичко това да бъде еколо, екологосъобразно. Ние трябва да гарантираме устойчиво риболовно стопанство. Ние сме пазителите на рибните запаси в нашите морета и трябва да гарантираме тяхното наличие за бъдещите а, поколения. Сега има и един дебат а, по отношение на а, намаляването на някои рибни а, е, запаси. А сега тук се говори и за тюлените, и за а, е, тези хищници. И едно нещо искам да кажа. Предлага се по новия фонд да се разработи пристанищната структура, инфраструктура. Аз съм сигурен, че всички вие познавате, запознати сте с тези малки пристанища навсякъде по Европа, на, на територията на Европейския съюз, които изчезват. Те работят с малки риболовни кораби, а причината е свръхулова в миналото. Дайте да им дадем втори шанс да задели малък процент от фонда за усъвременяване а, на тези малки пристанища, да им предоставим съответните инфраструктури, съответните инструменти. А, малките пристанища, големите, те са запознати с всичко. В моята родина и в други държави, нека върнем живота в тези малки пристанища. Те страдаха, те пострадаха поради големите инвестиции, огромните инвестиции в големите риболовни кораби. И те почти са на изчезване. Така че аз призовавам да дадем а, една обща помощ за... Това няма да е кой знае каква а, сума. Да им осигурим основното. А, водоснабдяване, а, душове и така нататък но това ще бъде един важен капитал а, в а, частния сектор. Благодаря. Благодаря, господин Галахар. Мисля, че се говори на много теми. А, за съжаление нямаме достатъчно време за комисията, но ще дам думата на госпожа Фламиния от комисията. Добро утро на всички! Аз работя в генерална дирекция МАРИ, и се занимавам с структурната политика. Последните години работя за, върху темата за последиците от предложението за регламента. Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси, които бяха повдигнати, особено свързани с, с системата за контрол и управление на Рибарския фонд и няколко пояснения по това като няма да навлизам в диспут. По отношение на системата за контрол и управление, а именно техническата страна на предоставането на фондове или на пари, пари, които изтичат от Европейския съюз към държавите членки, първо нека поясна. Когато говорим за контрол, не става дума за контрол на рибарството в а, този смисъл, а това е контрол на финансовите потоци към а, самите потребители, към, към фирмите. А, на второ място искам да кажа, че проблемът проистича от сложността на споделеното управление. А това споделение управление е практическо изражение на принципа на субсидиарност, при, по който ние признаваме, че нивото на държавата членка е нивото, на което трябва да се вземе решение за финансиране и то а, е облечено в технически начини на получаване на парите. Парите се дават на държавата а, членка и трябва да се харчат според е, цели поставени на ниво Европейски е, съюз, но ние винаги подчертаваме, че именно държавата членка е субектът, който ще е, се разпорежда с парите. И оттам идва сложността, защото ние даваме пари, но искаме също и къде отиват, да знаем къде отиват тези пари, но контрол е в ръцете на държавата членка. Да, разбира се, че е трудно, разбира се, че се изискват ресурси, но когато комисията, винаги когато а, комисията а, дава пари, има а, случаи на измами, на нередности – А, и на нас никак не ни харесва тази отговорност да проверяваме парите. Вие имате свободата да решавате къде да ги инвестирате и вие трябва да имате отговорността за контролиране на това къде отиват тези пари. Да, сложно е. Сложно е и а, изисква голям контрол, но това е част от гарантиране а, на ситуация, при която парите отиват там, където трябва да отидат. Ние на ниво а, Европейски съюз, законодател, сме взели решение, че трябва да финансираме целите на политиката по рибарство. Един от а, ораторите а, повдигна въпроса за а, схемата за спиране, постепенно спиране на парите. Това е огромен а, въпрос. Много от парите отидаха в а, а, построяване на нови а, риболовни кораби. Така че това е едно осложнение, което проистича именно от системата на споделено управление. И затова ние се опитваме посредством координация с другите фондове да улесним нещата. Например, за пристанищата решихме да го вземем от Рибарския фонд, което не означава, че на е, европейско ниво няма да го финансираме, ако това се счете за необходимо, тъй като има фонд на регионално ниво, който може да финансира инфраструктура. Е, и там има повече пари за такива проекти а ние в Рибарския фонд ще финансираме, да речем, модернизирането на това ново пристанище. Защото ние сме а, сигурни, че посредством координация ще използваме по по-ефективен начин парите на Европейския съюз. Същата логика можете да приложите вие към преработвателната промишленост, защото преработването в рибарският е, сектор не е по-различно от преработването във всеки хранителен сектор. Така че може да се използват пера по други фондове, което не означава, че вие няма да получите финансиране и по рибарски средства. По отношение на тълкуването на регламента, Вярно е, че има някои а, времеви забавения. Не е никак лесно да се а, предостави тълкуване на всички правни инструменти незабавно. Но ще кажа, че това е свързано и с сложността на сектора. И трябва да вземем а, предвид други неща, защото трябва да вземем предвид и много други елементи, например защита на ресурсите или, например, е, свръхкапацитета, възможността, капацитета на един е, риболовен кораб. Това са все трудни за списване неща. Изисква се размисъл от страна на юристите. И когато предоставяме едно тълкуване, ние комбинираме различни неща, като знаем същевременно, че оперативната страна остава в държавата членка и че винаги има подход казус по казус. От друга страна пък ние не искаме да се получи дискриминация между държавите членки. Така че даване на тълкуване е една трудна задача, защото се опитваме да спазим, да, да уважим всички тези принципи. По отношение на обратната дата или ретроактивността. Искам да ви уверя, че това не е принцип на работата на комисията. Тя бе взета предвид след доклада на Сметната палата за свръхкапацитета. И ако прочетете този доклад, ще си дадете сметка колко трудно бе да се изпълни самия, самата концепция, но и самите мерки. И само в в някои крайни случаи се наложи и възникна необходимостта в светлина на заключенията на Сметната палата да прибегнем към действие с задна дата – Надявам се, че това ви дава малко представа за сложността при едно споделено управление. Факта, е, че част от мониторинга е пак в ръцете на държавата членка. По-голямата част от решението пак е в държавата членка, а контролът на комисията е само последващ, експост. И две думи за новия фонд по морско дело и рибарство. Искам да поясна, че в предложението от 17 а, а, глави а, по рибарството има само едно разпоредба за ди, възможност за диверсификация, член 32. Така че има 17 други члена посветени изключително на, на сектора. Обаче ние решихме да не си затваряме очите пред някои факти на много места рибарството е в спад и а, нека самите рибари да решат а, дали ще променят дейността си, да им дадем възможност да започнат нова стопанска дейност, нов бизнес с подкрепата на европейски пари. Това е от моя страна и за новият фонд. Благодаря. The... Благодаря много на комисията и за да закрием тази част на а, дебата, господин Кадек ще каже какво да направим с тюлените. Да, съвсем накратко, тъй като говорихме вече по тези въпроси, искам само да кажа, че всичко чух, което беше казано от изказвалите, особено критиките, трябва да бъдем много бдителни. Също така чух, от, чух много интересни неща от поканените оратори. Понякога това беше под формата на предложения. Откроиха се някои послания не би трябвало да се смесват, да се объркват някои неща. Всъщност исках да помоля колегата да си сложи слушалките. Трябва да вече да спрем да смесваме капацитета и риболовното усилие. Капацитета теоретически е възможно. Капацитета е мощността на кораба в киловати. Аз нямам, разбира се, точна дефиниция днес на капацитета, но става дума за същото. Риболовното усилие е нещо различно. Това е количеството на риба, която евентуално може да бъде уловена от даден кораб. Господин Толстой каза, че има разлика между двете тълкувания, капацитета на улов и капацитета на кораба. Според комисията това е мощността на а, кораба, а не риболовното усилие. Трябва да не се объркват и две неща а, и мисля, че това е много важно да се каже, защото днес след обед отново ще водим дебат отново във връзка по тези въпроси. Искам да благодаря на ораторите и на представителя на комисията, които всъщност ни а, казаха, а, ни, ни дадоха позицията на комисията блестящо но а, виждате, че рибата намалява. И мисля, че а, всичко това трябва да се вземе предвид, но, но а, не може да получим по този начин отговор на всички повдигнати въпроси. Но ще говорим това, за това във втората част на а, нашето заседание. Председателят, благодаря господин Кадек. Сега, намерението ми е в края на дебата да дам възможност на всички оратори, на всички наши гости да отговарят на повдигнатите въпроси, но мисля, че на този етап трябва да преминем към втората част на заседанието, а именно да чуем какви са становищата на заинтересованите лица. Първия оратор е господин Жак Пишан, директор на Организацията на риболовци, производители от Британия. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Аз съм директор на Организация на а, производители, която се нарича Риболовците на Британия ние е, произвеждаме 100 е, 000 тона риба годишно годишно. Помолиха ме да говоря за фонд. Това е, има над 600 е, е, над 500 члена. Не мога да говоря за всичко, разбира се. Аз искам да свържа това, което ще кажа с проекто регламента, който ще бъде основа за фонда, защото фонда представлява по-скоро един инструмент за постигането на целите на регламента. Не мога да обхвана всичко за десетина минути. Ще се спра на някои основни неща, за които се говореше тази сутрин, например за правото на риболов и неговото ефективното управление а, с цел постигането на заложените цели. Фондът е, а, трябва е, едно средство, което трябва да се разглежда съвместно с а, основния регламент. На мен това ми се струва нещо много важно. Сега по въпроса за правото на риболов има дебат върху а, за а, индивидуалното право и колективното право. Реших да се спра на еволюцията в риболова, смъртност бедността сред рибите, развитието на а, а, правата, индивидуалните права, по-специално за а, треската практиките в Норвегия, Великобритания и така нататък и треската, която се управлява с. А, и, а, с, а, във връзка с, с риболова в Ирландия и Франция. А, в 2002 година а, от тогава се наблюдава значимо а, намаляване на смъртността на треската. Трябва да се постигне целта до 2013 година. Сега правата, спазването на правилата следва да бъдат гарантирани и това е, чле, е, това е една статия, която излезе във вестник. Виждаме, че Исландия, е, която често се цитира като държава, която е, е решила проблема с въвеждането на индивидуални квоти, вижда се, че има голям черен пръст пазар. И а, това показва, че няма магически решения. Две, двата примера, които цитирах, са свързани с това, че а, индивидуалните права повишават отговорността на риболовците, докато колективните права водят до свръх улов и методиката, по която се разпределят индивидуалните права, не решават проблема с количествата, а, предвидени за отделните държави. И а, според мен ключът към успеха е моделността, начина по който се осигурява управлението, за да се постигне една ефикасна политика. Сега един по, една по, в една по-глобална рамка разпределението на ОДУ между държавите членки. И тогава, когато държавите членки имат квота, те могат да ловят риба според тези квоти, според капацитета на техните риболовни кораби и е необходимо да се подобрят разпоредбите. Когато се намираме в система на централизирано управление на квотите, трябва да се следи ежедневната продукция на всеки кораб. И това очевидно е а, доста сложно, защото става дума за конкретни квоти. И проблемът е, че корабите не ловят само един вид риба, ловят различни видове, например 5,4 тона от един вид риба, след това 17 тона лангостини и така нататък. Всичко това се прави в една и съща зона. И а, проблемите с, с управлението не се отнасят само за един рибен запас. Например, Франция трябва да определя не само един запас или една квота, а две, три, четири и повече едновременно. Тоест, трудно е да се проследяват нещата, трудно е да се управляват. И се случва така, че квотите биват изчерпани и тогава трябва да се възстановят а, суми. И тогава се, се задава въпроса кой отговаря за това. Дали отговорността се крие тук или там, както е показано на екрана. А, за да може да има ефикасно управление, трябва да се се определят ясно правилата за всеки риболовен обект. Трябва да се следва, да се проследява дейността на всеки риболовен кораб, за да може да се идентифицира е, всичко, което е необходимо да се проследява, включително спазването на правилата и защитата на риболовните, на, на рибните запаси. За целта трябва да сме близо до това, което следим. Един възможен модел би бил да се дефинира междинното равнище на отговорност някъде някъде на местно равнище, например, чрез организации на производители, които ще бъдат официално отговорни за риболова, независимо от това дали става дума за индивидуална или колективна отговорност. Това трябва да бъде задължение на всяка организация да проследява как се изпълняват квотите. Съществува такъв инструмент, поне той е предложен за комерциализацията в член 32. Според мен това е едно удобно средство. Там се казва, че всяка национална отговорна организация може да се намеси в съответствие с член 3, който урежда общите условия. По въпроса за прозрачността, би аз ще се върна на това, което каза господин Галахар, когато той говореше за санкциите. Е, това е свързано също така с прилагането на правилата и с зачитането на закона. Член 32 също така е посветен на правото на риболов. Тук трудността е, че в съдържанието на плана не се предвижда а, всъщност член 33 предвижда делегиране на правата и трябва да се проведе дискусия на съответното политическо равнище по този въпрос. Очевидно е, е че трябва да се повиши отговорността на управляващите, да се измени член 7 на проекта, за да се даде мандат за управление член 8 трябва да се даде възможност за санкции от страна на организациите, които се занимават с управлението и също така трябва да се санкционират онеси субекти, чиято дейност не отговаря на условията и на разпоредбите. Член 19 предвижда разпоредби за комерциализацията, изпълнението на правилата, предвидени в този текст и тези мерки са свързани също така трябва също така да се разгледат и рамките. Фонда трябва да подкрепя подготвянето и изпълнението на този план по систематичен начин. Тук има и подробности има някои разпоредби в преамбюла, които не отговарят на диспозитива, но това са всъщност редакционни проблеми, които лесно биха могли да бъдат ам, взети предвид. И в заключение се връщам с, с, към смъртността в резултат на риболова на треската. А, в а, ние говорихме е, за 0,5% смъртност. Е, всъщност е, не би трябвало смъртта да, смъртността да бъде повече от 0,1%. Защо успяхме да постигнем тези резултати и как ги постигнахме? В 2003 година производи... организациите на производителите тогава бяха а, управлявани от а, организацията в Ирландия, в Великобритания, моята организация, се загрижиха от а, състоянието на ресурсите на треска и всеки, всяка година тук в този правоъгълник, който виждате, се а, разглежда проблема за смъртността на рибите. Защо успяхме? Защото ние действахме колективно и нашата цел беше да постигнем основните цели. Имам ли две минути, господин председателю? Искам да покажа в, е, още един е, още един е, още една графика. Тук се вижда биомасата, а, а в сините колони отразяват броя на корабите. След 2005 година във Франция се е, насочиха мерките към кораби, които имат национални лицензи, национални разрешителни. Това е, виждате едно намаление, отразено в червено на колоните. И тук направихме едно математическо моделиране, за да видим къде е кривата на а, биомасата, ако се изключат тези кораби от а, флотилията. Може би биомасата не се намира там, където се намира сега. Тук а, това дава възможност да а, имаме едно, един по-добър поглед върху смъртността. Идеята е да се организират подобни мерки в истинските морски басейни. За целта са необходими усилията на повече държави и членки. Вероятно това ще бъдат Обединеното кралство, Ирландия и а, Франция, които ще решат този въпрос. Председателя, благодаря. Господин Пишан, следващия оратор, господин Берико Симиоли от Легако Копеска кампания. Е, Добро утро, благодаря на комисията, благодаря на председателя за тази възможност, която имам. Представлявам една категория в риболова, крайбрежен риболов. Аз сами излизам в море за риболов и преживяваме различни неща ден след ден. Искам да опиша крайбрежния риболов във връзка с новият фонд. Преди да се спра на тази тема, тъй като времето вече напредва, е, искам да предпоставя някои неща. Искам да говоря в светлината на това, което днеска бе споменато. Например, по контролът комисията има много правила за професионален риболов, но навсякъде по света и в Италия също – имам чувство, че ние живеем на друго, друга земя. По отделните инструменти в риболова, инструментите за финансиране. Много повече трябва да се е, обърнем внимание на крайбрежния риболов и на непромишленият риболов и дребномащабния риболов. Не се отчитат някои положения и ще дам примери. По-рано крайбрежният риболов непрекъснато трябваше да се бори с по-големите кораби, които навлизаха в тези сектори. Имаме регламент по контрола и крайбрежният риболов е за всичко това, което се предвижда в регламента, въпреки че може да звучи странно от устата на един риболовец – трябва да добавя, че положението изглежда добре при нас, докато при промишлени риболов изглежда сякаш по-трудни нещата. Днес днеска непромишлен риболов има един голям враг и това са спортните риболовци. Въведени са санкции – Но член 17 споменава и спортният риболов. В Италия имаме около 1 милион спортни риболовци, които ловят риба без какъвто и да било контрол. Няма регистрации, и как да го контролираш, като въобще няма регистриране на тези риболовци. Съгласно италианското законодателство за спортен риболов от 1965 година е. С удоволствие прочетох, че комисията е въвела редица правила за отделните видове риби, но комисията има малко примери – в, за отделните региони и особено за рибите, които се ловят от спортните риболовци. Няма граници за размера и спортните риболовци предлагат риби, които с висока цена – Например, в ресторантите се изкупуват самите ресторантьори. Най-различни видове риба, които а, се използват в ресторантите. Например, червения тон и други. Над 50 превозни средства или кораби има в... А, днеска са в 12 в Италия. Има ясни квоти. През 2011 година Министерството на земеделието и горското стопанство е, каза, че има 6600 спортни е, лодки и кораби, които са добре оборудвани и като спортни превозни средства ден след ден ловуват и хващат големи количества, особено червен тон – особено където има квоти за промишлен риболов, за риби, по които има сериозни квоти. И по другите видове риби, различните видове риби. И е катастрофално за тези запаси. Днеска се виждат шансове, които могат да се използват в крайбрежния риболов, но ако се погледне фонда, ще се види, че става дума за различни мерки, специално по член 26. Но тези спортни риболовци купуват спортен съд, риболовен съд и излизат в море. И не биват контролирали. Няма никакъв контролни мерки комисията се постара и въведе редица а, норми, доста стриктни от тях, различни забрани. Например, забранена е вече улова на червен а, тон а, с въдица е забранен за промишлен риболов, но за спортния риболов не е забранено. Има и министри сред спортните риболовци, които участват в риболова. Защо ги казвам тези неща? Нужен ни е контрол, ясно е това, но трябва да бъде отчитано в положението на нещата до края на периода на сегашният фонд е, си проличава, че се извършва известна модернизация, но малките крайбрежни риболовци нямат средства. Двайсет години използвам един спортен съд за риболов, никой не ме контролира – е, когато регистрирах а, този морски съд, веднага започна контрол върху а, него. Комисията вижда какво се случва. На всички възможни места съобщаваме това, но ние сме твърде малки, И ако има ясни правила, те трябва да въжат и за спортният риболов. Да се извършват необходимите мерки, да се контролират запасите. Виждаме, че запасите намаляват. Това сякаш не се отчита, не се взема предвид. Сръх голям улов, от промишлените риболовци. Нужен е регламент, който да въвежда санкции за спортния риболов. За това съм аз. Трябва да има еднакви санкции за различните видове риболов, но някои се усмихват саркастично, когато говориме за червеният тон, риба, червената риба тон, промишленият риболовци нямат достъп до тези риби, а спортните риболовци ги луват. Може да си представите какво става с, за крайбрежния риболов. Това, което не функционира в а, старият фонд и което би могло по-добре да функционира в новия и трябва да се промени, има много организации, които се занимават с администрирането на рибарството. Добре е, когато има близост до институциите, но става дума за финансови институции – финансови звена по плащанията. Има много бюрокрация и в отделните провинции има такива звена. Трябва да се каже, че много мерки, които са важни за отделни региони, не може да се организират от централната държава. Важни са тези периферни административни звена, които също играят голяма роля при използването на средствата от фонда. Член 26-27 на регламент от 2006 година тези частични решения по отделните риболовци по крайбрежието, това не пасва към италианската действителност, тъй като имаме само кооперативи, нямаме отделни риболовци. 400 членове, 200 морски съда. Като група, а не като отделни риболовци се действа – това го няма и на данъчно равнище. Член 37 малко М дава добри възможности. Италия взе един курс, при който се казва, че локалните организации по член 37 от регламента 2006 година се вземат предвид. бизнес план да изработва риболовците от този регламент е трудно. Има един друг член в регламента, който касае общите интереси. Тук комисията трябва да обърне внимание на тази тема устойчивието развитие на отделните групи. За локалните органи е много интересна тема. Участниците на пазара обаче не участват в този процес и комисията трябва да предвиди по-добро участие в партньорството между риболовците. Често се казва и искам накратко да се спра след, на тези неща, след което приключвам. Заявление от, от, за, от някой, който е извършил тежко нарушение, трябва да бъде дефинирано какво наричаме тежко нарушение в Италия. Някой използва грешен уред за риболов, например. А при други държави друго е в Италия и в отделни региони виждаме, че имаме въздействие върху доходите на риболовците. След това темата с кооперативите в Италия. Тези 50 000 евро като максимални разходи за финансова подкрепа 50% трябва да се плащат от бюджета. Това е трудно за кооперативите, когато има до 400 члена един кооператив. Става дума за мерките във връзка с морските съдове, защитни пространства, не е възможно да се прилага. Това за крайбрежният риболов. Има група от риболовци, които имат специални права. Модел с червеният е, рибата, червен тон е, бе приложен и в цяла Италия се прилага. Thank you very much. Благодаря много, господин Семиоли. Виждам, че с вас е един дребен револовец, която дали е интересно да слуша тази дискусия на това момиченце. Следващият оратор е господин извинява се, председатели за произношението, Въврижняк, главен съветник на Асоциацията на полските риболовци по реформата на общата риболовна политика. Дами и господа, господин председателю, аз съм професор в Технически университет в Източна Померания и ще представя позицията на полските рибари по отношение на риболова в Балтийско море. Искам и да благодаря от свое име и от името на риболовците възможността да представя тази позиция. Тя е на всички полски риболовци. Целта е да имаме едно устойчиво управление на риболова в Балтийско море и най-вече в южната част, която е покрай полското крайбрежие. Всички полски риболовци са за такова устойчиво управление. Те са домакините в Балтийско море това намира изражение във факта, че Полската асоциация на риболовци е под, всички са подписали кодекс за отговорно риболоване и са за едно устойчиво и разумно управление на риболовните терени. Особено от онези, които живеят по крайбрежието и това е тяхната, техният поминък. едно рационално управление, подкрепено от тях. И искане, те подкрепят искането за приемане на документа на Европейския парламент и съвета по отношение на промените в регламента на съвета 1098 от 2007, който дава и някои прогнози за популацията на треска в Балтийско море. Те са и за едно гъвкаво решение. Полските рибари подкрепят и рационално управление на пролетната и есената херинга, чието територии за хвърляне на хайвар са близо. Защитата на хайвара и на териториите, където херингата хвърля хайвери, също и за някои други видове риби, шпроти и други. Полските рибари са а, против а, риболуването за а, храна за риби. Той трябва да се ограничи. Фураж за риби трябва да бъде ограничен, за да се защитат а, запасите и да се гарантира устойчив риболов в Балтийско море иначе обедняват ресурсите на всички видове риби. Балтийско море е малко море. Твърде малко е за да си позволим този род риболов. Трябва да има също и ограничение за размера на а, уловените шпроти и херинга и конкретните дейности трябва да се остават да бъдат решени и да са в компетентността на държавата членка. И да, си, да се посочи ясно, че риболова за фураж от големи кораби е изключително вреден. Да се видят какви са най-добрите мет... економически методи за решаване на този въпрос. Ако този улов се записва в а, а, бордовите тефтери, това означава само контрол, само инспекция от страна на държавата и от страна на организацията. Преводачката от полски съобщава, че ораторът говори прекалено бързо, а чете. Чете. Председателя моли оратора да намали скоростта. Ако обичате малко по-бавно. Устойчиво, добре балансирана управление на, икон, на рибарския сектор зависи от контрола върху корабите, количествата, доброто сътрудничество по цялото крайбреже на Балтийско море би гарантирало отсъствието на дисбаланса. Пример с корморанти в, корморани в, Британ, в Балтийско море. Например, трябва към тях да се а, подстъпва по един, един начин от всички. Също отношението към сивите тюлени – Що се отнася до риболовните тъкъми, полските рибари предлагат да поддържаме съществуващите видове тъкъми, които са приемливи за всички а, балтийски рибари. Траулерите също бихме искали да се върнат в отреба. А, а, а, за, по, риба, за риболов в по-дълбоки води. А, риболовното оборудване трябва да е такова, че да защитава рибата от птици, гръбливи птици и морски хищници. Много е важно да се а, гарантира устойчив риболов, така че ресурсите а, на а, всички видове риба да се възобновяват. Полските рибари искат да бъдат третирани равнопоставено от Европейския съюз, както всички останали рибари. Ние обаче наблюдаваме твърде интензивен контрол и инспекции, а на полските инспектори не се позволява да инспектират кораби, които плават под други национални флагове които са регистрирани в друга държава членка. Сблъскваме се и с проблеми, свързани с Европейския рибарски фонд. Тук ще се спра на конкретни неща точка 93 от предлагания регламент говори за авансови плащания а, на, на, в размер от 4%, които да гарантират а, а, по-добри условия с авансово плащане от 4% не, няма да ни даде в никой случай възможност да изпълним програмите по-бързо. По-добре е да работим по авансовото плащане от 50%. Член 49 трябва по-ясно, по-стриктно да дефинира понятието големи предприятия, защото тази класификация би била много важна. Всичко това може да доведе до положение. Някои фирми няма да получат адекватна подкрепа. Също така, в много случаи Европейския съюз излиза с позицията, че рибарите трябва да продават рибата си директно на потребителя. В новия регламент, член 41 до 44, се говори за нови локации, където се продава риба. Типичната семейна фирма се състои от е, мъжете рибари, а жените се занимават с продаване на брега. Ако а, не могат да се организират нови места или тържища. По-нататък е изграждането на нови локации за разтоварване, които да бъдат подкрепени от европейски средства. Сега ние имаме съществуващи пристанища и много и съществуващи тържища, които не са така близко до потребителя. по нататък става дума за приноса на рибарството и аквакултурата към устойчивото развитие на а, крайбрежните и вътрешните водни зони и региони. Ако говорим за крайбрежен риболов, все по-често говорим за възможността да се подкрепя и обучението, и нови квалификации, обновяване на квалификацията, опресняване на квалификацията на рибарите, за да могат те наистина да допринасят. Новият фонд не предвижда модернизация и на съществуващите риболовни лодки и кораби. Ако не модернизираме самата флота, няма да повишим и риб... казва се, че това ще, пък ще повиши риболовното усилие, което не е точно така. Една по-модерна флота ще даде възможност на рибарите да, да работят с модерни средства и да закрилят околната среда, а времено и тяхната сигурност морето ще бъде по-висока. Ако няма средства за това, тогава как ще провеждаме нови модерни методи на риболов, които да спазват екологичните изисквания? Такова едно модернизиране в никой случай няма да повиши риболовното усилие, а ще подобри работата на рибарите. Крайбрежният риболов трябва да бъде подкрепен. Той не генерира високо риболовно усилие, а по-скоро гарантира един добър, една добра заетост. Ако а, се спрем на страничния улов, ще трябва да имаме средства по по-точен начин да го изчисляваме. А сега по аквакултурата и методите, които се използват в Балтийско море, трябва да гарантираме ситуация, при което аквакултурата е по-скоро интензивна, а не свръхекстензивна. Да закриляме местата за хвърляне на хайвер на рибата, да захранваме а, басейните с а, млади а, риби Иначе, ако използваме интензивни методи в аквакултурата, това би довело до атрофиране на моретата, еутрофициране на моретата. Тези методи наистина трябва да се прилагат обаче по един много предпазлив начин. Нашият университет в Чечин в момента обучава и е в състояние да обучава рибари по, а, в тази област. Рибарите ежедневно са близко до природата, те живеят сред природата, те влияят на екосистемата, на моретата и са а, жизнено заинтересовани от добрите условия на, в природата. А, те влияят на морето, но те са и част от цялата екосистема. Ние трябва да гледаме на рибарите по този начин и да ги защитаваме като част от тази система, защото те се нуждаят от такава грижа и подкрепа. И на това трябва да, тази грижа трябва да идва от отделните държави членки и от Европейския съюз. Също ми съдържат някои добри разпоредби, които са благотворни за рибарите. А новият Европейски фонд за морско дело и рибарство, като че ли съдържа по-малък брой такива разпоредби. дейностите, които сега се текат по текущата програма, ни дадаха възможност да запазим много работни места. Нека да не загубим тези работни места. Благодаря много, господин професор. И последният оратор е господин Маркос Книг, старши съветник в група, изпълняваща Европейската програма по морско дело, групата ПЮ. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред вас. Ще разгледам съвсем накратко а, причините, поради които неправителствените организации се интересуват от проблемите, свързани с, с различните фондове. Ще бъдат направени конкретни препоръки, евентуално с оглед парламента да предвиди някои промени. Аз искам да цитирам някои неща, за да ви напомня контекста. Повечето рибни запаси са обект на свръх улов. Необходимо е да проведем амбициозна реформа на общата риболовна политика. Свръхкапацитета е, продължава да бъде проблем. Извинявам се на господин Катек. Това се приема а, широко, сравнително от държавите членки и също така се казва, че риболовните флотили в много случаи могат да а, упражнят натиск върху върху запасите и а, това може да доведе до свръхкапацитет капацитет и повишаване на смъртността. Например, в 2002 година международната общност в Йоханесбург пое ангажимент да повиши субсидиите за борба срещу свръх капацитета. По време на а, различните кръгове на преговорите в Доха бяха разглеждани същите тези проблеми, включително ФАО се занимава с този проблем. Проблемът не е нов и той се отчита. Отправната ми точка обикновено да погледна а, голямата картина, на къде се насочват средствата, как се изразходват. Повечето от субсидиите са за структури структурните фондове, около 1 милиард годишно, много по-малко се а, насочва към а, контрола и прилагането на разпоредбите от държавите членки. Всичко това е изключително важно за управление на риболова. Е, данните във връзка с контрола и изпълнението на разпоредбите разпоредбите е нещо, което би било от полза за целия сектор, защото ако не се прилагат разпоредбите както трябва, те не биха били много полезни. Не обръщайте много внимание на тази таблица. Тя показва, че като погледнете е, разходите по финансови инструмент е, FIFG, се вижда, че има значително финансиране за модернизиране и за реконструкция също така се разглеждат и субсидиите за червения тон. Между 2000 и 2008 година са се получили около 2 милиарда евро за финансиране в тази сфера. Но всички ние знаем, че червеният тон не в добро състояние. Казвам това, за да покажа, че някои от субсидиите всъщност не са особено полезни. Беше казано няколко пъти, че субсидиите са предназначени предимно да помагат на малките и средните предприятия. Искам да покажа обаче, че в финансирането отива в по-големите операции. Тук можете да видите, че по-голямата част от помощта е била насочена към а, кораби, които са с дължина над 24 метра, а и много малко за кораби, които са с дължина под 12 метра. Тук се вижда едно преструктуриране на финансирането на флотилиите, защото по-голямата част от помощта, която се използва за изграждането и за реконструкцията, всъщност отива при по-големите кораби, докато по-малките кораби получиха помощ за тяхното бракуване. Това не означава, че риболова в голям мащаб е нещо лошо, просто очертавам как се насочват субсидиите и ако се говори, че в субсидиите трябва да бъдат насочени към дребния риболова в малък мащаб, просто да се види каква е истината. Тук се вижда как се получават европейски субсидии. Много е трудно да се приеме от а, спазващите правилата риболовци, че а, те хем спазват правилата, хем не получават субсидии. А сега по предложението за Европейския фонд можете да видите, че има известно повишаване за структурните мерки има малко а, средства за а, събиране на данни, но ние бихме искали да видим една допълнителна структурна промяна а, по посока на контрола и контрол върху изпълнението на разпоредбите, защото това ще бъде полезно на целия сектор. Не е нужно да се контролира толкова много, ако се изразява изразходват средства за спазването на правилата от отделните оператори. На второ място, може би ще бъде добре да се въведят минимални и максимални понятия, значи минимални средства за събиране на данни, което ще даде възможност на държавите членки да насочат повече а, средства там, където е необходимо. Както чухме, едно от, е, един от основните проблеми е, е необходимостта за е, необвързване на помощта с свръхкапацитета. Тук не се включват разходите за подмяна на двигатели. Ние искаме всякаква помощ за различните кораби да бъде свързана с оценка на капацитета, защото държавите членки трябва да разгледат капацитет, капацитета на риболова, да не се а, насочват средства към свръхексплуатирани рибни ресурси. Има някои трудни мерки, противоречиви мерки, които трудно се контролират. чухме тази сутрин за административното бреме за контролирането на подобни фактори. Ако се предприемат обаче по-рисковани мерки, може да се намали може да се намали разходи, да се намали разхода за контрол. А ако се направи една допълнителна стъпка за модернизирането на корабите и други дейности, естествено контролът трябва да се повиши значително. Смятаме, че а, констатациите и финансирането са едно средство за контрол, естествено. Тук има някои условия за финансиране, ако а, а, това, а, това би трябвало да бъде свързано с изпълнението на условията положени в общата политика в областта на риболова и те би трябвало да съсредоточат вниманието си върху субсидиите за поддържане на оперативното състояние на корабите би трябвало да има също така една година поне на съответствие преди да се отпусне финансирането. Събирането на данни, елиминирането на свръхкапацитета е задължително, ако държавите членки искат да се възползват от помощите. Също така трябва да се повиши а, контрола върху спазването на разпоредбите. И на последно място, но не е по значение, искам да посветя няколко секунди за прозрачността и споделянето на информация, защото изключително важно е кой има полза а, от мерките. И а, много е важно самия кораб, самия плавателен съд да се възползва от мерките, защото в противен случай няма да бъде възможно да се оцени режима на изразходване на средствата. Трябва да се получат данни за това как се а, изразходват средствата по сегашния режим. Комисията предложила значителни подобрения, които би трябвало да бъдат мотивации за Европейския парламент да засилят предложенията за текст в подкрепа на повишена прозрачност, по-добри модели на изразходване на средствата, за да може да се помогне и на риболовната общност, и на контролиращите органи да осъзнаят проблемите. Изключително важно да има информация за това как се изразходват средствата и в обобщение основните заключения, основните предложения за Европейския парламент е да се насочи помощта не към структурните мерки, а по-скоро към контрола спазването на правилата и събирането на данни, да се направи помощта да бъде зависима от правилната оценка и плановете за премахване на свръхкапацитета, спазване на правилата. Има документи в началото, в, на входа на залата, които ще доразвият идеята. Благодаря, господин Книги. Отново нашите делегати имат думата. Госпожа Гродовска е първа. Благодаря. Благодаря най-сърдечно на всички докладчици. Добре е, когато експерти прилагат нашата политика. Искам да се обърна към един само докладчик, който спомена и моето име, господин Пишон. Бих казала следното. Ако имах добър сътрудник, шах да отида при него и да кажа, не можем ли да се сътрудничим по-добре. Ако трябва да бъда критична към вашия доклад, ако внимателно го разгледам, ще стигнем до извода, че ние не сме толкова на различни мнения. Вие смятате, че наказанията, санкциите и правилата трябва да въжат за всички. Абсолютно сте прав. Една от най-голямата грешка на днесната политика по риболов е, че различно се действа. Наказанията в Германия са различни от тези в Италия, например. Дама ви право. Кът, прав, прав сте, когато казвате и във вашия доклад съвсем е, ясно стана, че тези риболовци, които се придържат към правилата, най-голям интерес имат от едно разумно законодателство и че това е техен първичен интерес и те губят от това, когато други нарушават законите. Затова трябва да се опитаме заедно да намерим решения. В моето предложение за основният регламент предлагам а, съответни а, мерки. Казва някой, че ще има мерки срещу производителите. Не. Аз мятам, че производителските организации трябва да бъдат засилени, да бъдат подкрепени. Важно е риболовците да се обединят и заедно да изпълняват квотите. аз, не, аз в моето предложение се застъпвам, даже и лично, за това. Но това е европейска политика. А не навсякъде в Европа е обичайно. Има сектори, където риболовците не са се организирали или не искат да се организират. И нищо, когато казвате вие, че аз си администрирам моята квота по определен начин, когато пазарът ми предлага добра цена за моите риби, или когато знам, че млади риби улова, или когато знам, че имам достатъчно добър улов в моята мрежа. Тоест, може да се приложи квотата и за следващата година. Но аз мятам, че двамата не сме на толкова различни мнения. Аз съм говорил с производители и смятам, че те си вършат добре работата. Мисля, че е важно риболовците да решават какво да правят с квотите. Не намирам, че е много разумно националните правителства да организират това. Благодаря най-сърдечно и сега поглеждам към колегата Кадек за последният слайд. Мисля, че по-ясно не може да се покаже как се правят нещата. Производителската организация е установила, че има много риби, установили са кои риби ще ловат и накрая установяват след тези мерки, че всъщност сега ловат повече риби. Не разбирам защо господин Кадек не иска да повярва, че по този начин могат да бъдат организирани свръхкапацитетите. Това, тъй като идвате и двамата от Франция, може да седнете на една маса и може да обясните на господин Кадек как стават нещата. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много, госпожо Родес, господин Грабачек. Благодаря много, господин председателю. Въпросите, които се повдигат от панелистите, бяха много интересни наистина и аз искам да благодаря на всички наши гости за техните презентации. Те всички се спряха на въпросите, включени в доклада по общата политика в областта на риболова и регламентите, които засягат както разпределението на квотите, така и начина на отчитане. Трябва да имаме надежни методи за оценяване на запасите – където забелязваме несъмнени грешки в данните. Тези грешки трябва да бъдат елиминирани възможно най-скоро. Това се отнася и до защитата и помощта за дребният риболов. Тук и аз ще се спра на спортния риболов – който е важен във връзка с въздействието върху околната среда и запасите. Трябва да се вгледаме отблизо и да анализираме положението, защото ние знаем, че нито Европейската комисия, нито пък много от държавите членки имат информация. Да, Събира се статистически данни в тази област, но не се изпращат на Европейската комисия. Искам да попитам професор, да задам на професор Вавжиняк следния въпрос. Говорите за аквакултура. Всички знаем, че в някои морета или басейни не е възможно да се практикува аквакултура. Аз искам да ни кажете на малко повече за екстензивната аквакултура. Благодаря. Благодаря. Госпожа Дентияро. Господин председател, благодаря на господин Калде. Той изнесе един общ доклад, който беше много интересен – и който го подкрепям изцяло. Напълно се присъединявам към неговото становище. Последният докладчик, но не, си запом... не запомних името му, за което съжалявам, говори за това, доколко помощите допринасят за свръхолова. Аз не се присъединявам към това становище, но въпросът ми е за разпределението на средствата, за фондовете и за инспекциите, за контролът и проверките. Искам да поставя да попитам има резерва от 47 милиона евро. Това са резерви от фонда. Искам да попитам питам, за да, да могат да се финансират мерките, тъй като устойчивостта на риболова трябва да бъде постигната, тя да се премахне с върхолова. Е, това е един дълъг път и трябва секторите, регионите да ги подкрепяме. И това са мерки, минимални мерки, които трябва да вземем тъй като става дума за един бранш от социална гледна точка, от гледна точка на околната среда, той е много по-важен, отколкото ние тук го считаме. Ние критикуваме един фонд, който считам за достатъчен. Ние не изразходваме всички средства по него. Следователно, въпросът ми е – Смятате ли, че тези 2740 милиона евро изразходвали за не... Е, могат ли те да допринесат за по-добър контрол на нелегалния улов и да доведат до по-добро спазване на правилата? Бяха споменати числа, но мерки не бяха споменати. Може би за тези числа имат и мерки, има и мерки, но имам чувството, че има редица екологични организации, които биха могли да дадат отговор. Госпожа Фрага. Е, е, Аз съм на мнение, че една от най-големите изменения – с новото финансово регулиране, което ни предлага Европейската комисия, е, че помощите по ОС 1 трябва да бъдат запасени. И това е свързано с първоначалното предложение е, на Европейската комисия към основният регламент. А именно, че помощите за флотите трябва да се преустановят, а в основният регламент трябва да има друго администриране на средствите, което да е насочено към намаляване на капацитетите. Това са всъщност, това, по този начин поставяме рамката за, по тази тема. Тези преносими квоти в риболова, които се поставят под въпрос от много държави членки и се критикуват от редица докладчици в залата. Но има връзка между това, което се казва в основния регламент и въпроса дали в бъдеще искаме да имаме помощи за флотите. Ако моделът не се приеме, а изглежда моделът няма да се приеме, тогава, тогава няма да се променят флотите. Ние не можем едната част да изменим, а другата да не я променяме. Трябва и двете промени да извършим. И както често казвам, аз съм готова да реду... намалиме или да премахнем помощите по ОС 1, ако има друг модел за администриране на средствата, който дава по-добър резултат и по-добро управление на капацитетите. Тоест, трябва да вземем решения, които са от голямо значение. Аз често казвам и смятам, че темата по едно трябва да бъде променена. Аз съм съгласен с това, което бе казано, че съществен проблем на Европейският съюз е свръхкапацитетите. И свръхкапацитета доведе до свръхулов. Аз знам, че във Франция е, живеят хората отделно от останалия свят, но това е реалността, иначе не бихме били тук да дискутираме. Затова бих искала да знам този анализ до какво ще доведе. Ако този административен модел, модел на управление не се промени, то няма и приложната му част да се промени. Аз разбрах нещата така че има по-настоящем временни трудности и ако се стигне до по-специални обстоятелства, съответните звена ще могат да дадат отговор на тези въпроси, които ги очаквам. Но има още един въпрос, за който никой не е подготвен, но който зависи тясно с примахването на помощите за флотите и примахването на премиите. Това са социалните помощи, които по-рано бяха свързани с задачите на риболова. С... Тази тема никой не повдигна, но това е важна тема – която по-рано беше тясно свързана с средствата и с заетостта. В този регламент нищо не се говори по този въпрос, а когато става дума за социални въпроси, всички мълчат. Благодаря ви. Das soll auch nur äh, eine kurze Intervention. Кратко изказване, Кратко изказване относно франският експерт, който изнесе своя доклад. Това е актуално положение относно атлантическата треска. Ние сме много загрижени. Това е една от най-ценните риби, която се е лови в Атлантическия океан и в Северно море. И това е един пример как с регионално управление – могат запасите да бъдат доведени до разумни размери. Че се получава голяма помощ от Европейската комисия забеляза, когато подобна ситуация имаше в Балтийско море с запасите на херинга. Бяха намаляли тези запаси, биомаста беше намаляла, една трета от улова, от 20 000 тона, които се ловяха тогава, не биваше да бъдат хващани улавени. Тогава риболовците, техния съюз се обърна към комисията и каза, за две години искаме да разпространим един план за регионално управление. Тогава плавателни съдове, които се използваха, за тях бе въведен регионален план, за да може този голям спад на херингата да се излезе. Както сега има голям спад на атлантическата треска – но е, въпреки, че ние редуцирахме нашият флот, комисията каза, че без а, е, разглобяване на кораби няма да получите нито феник от а, е, този фонд. И това блокира нещата. Казваме, щом поемаме собствена инициатива и приемаме европейската политика по рибно стопанство, но попадаме в а, темата само с разглобяване на кораби ще има успех. Тогава, ако ние бяхме разглобили корабите, бихме загубили концесиите. И нямаме някои а, рибни предприятия, шаха да фалират. Трябва да разговаряме по това колко голям е капацитет на рибната флота в Европа, във всяка държава членка. И след това вече можем да говорим за всичко друго, което е, така да се каже, следваща тема. Мерси. Благодаря. Господин... Благодаря, господин Кун. От страна на комисията, госпожо, искате ли да вземете думата? Да, благодаря. Мисля, че се връщаме на предложението, така както комисията издаде, го издаде, за което вие сте осведомени. Няколко думи, които признават, че наистина свръхкапацитет и директните субсидии са основните проблеми по зелената книга, които не са довели в сектора до една неговото, неговата жизнеустойчивост. устойчивост. А, ние искаме такъв сектор, който да бъде и конкурентно способен, без директни субсидии. И за това изместихме подкрепата от ОС първа към устойчивото, например, устойчивото развитие на крайбрежните риболовни а, зони, територии. Ние разширихме тяхната обхват така че рибарите да могат да продължат или да продължат а, с споминъка си риболов или пък да продължат а, да живеят там, но с друг а, поминък. Това е част от предложението, иначе то е много обширно. Увеличихме финансирането за контрола и частично за събиране на данни. Опитваме се да въведем и набор от условия, защото те са основен елемент за създаване на стимули за операторите и за държавите членки. Но, както казах, предложението на комисията го имате и сега парламента и съвета са тези, които трябва да, да го обсъдят. Благодаря много. Благодаря, госпожо Праминя. Сега даваме думата на нашите гости. Първо, господин Кадек. Извинявайте, искам да отговоря на зададените въпроси, но е, дамата, която го зададе, не, не е тук. Искам да uh, uh, over Uh, господин uh, Рике, че ние се срещаме с господин Пишон. uh, Той е французи, но uh, мерките не биха имали никакво въздействие върху uh, uh, риболова. Това, ако Можете ли да ме чуете, господине, господин и това е важно, повярвайте ми. Това ще доведе до ем, концентрирането на правилата. Значи, ако един кораб, 100-тонен кораб, ем, ем, получи разрешение, той ще, го, той ще улови 100 тона. Госпожа Фрага говореше за микрокосмоса в, на Франция. Аз мога да ви кажа, че всъщност не става дума за микрокосмос. Много колеги споделят моето становище, включително и, испанците. Господин Книге Искам още веднъж да кажа това, което вече казах. Трябва да се направи разликата между капацитет и тонаж. Не би трябвало да се обърква свръхкапацитета и свръхулова. Това са две различни неща по причината, поради която, е, е, причината, която изложих. От една страна е, има капацитет, от друга страна риболовното усилие. Много се извинявам, че се намесих. Председателя, благодаря господин Кадек, а сега ще дам думата на нашите поканени оратори. Иска ли някой да вземе отношение? Е, максимално две минути. Знам, че две минути не са много, но нямаме много време. И сега, може би, господин Армейда. Благодаря, господин председател. Иска просто само да кажа, че в е, моето изложение аз говорих за някои от проблемите, с които се сблъскват сегашните фондове, ползите, проблемите. Трябва да кажа също така, че тук е, въвеждаме е, програми за приспособяване на флотилиите с отчитане на свръхкапацитета, от гледна точка на инвестиции в корабите, ние бихме могли да подобрим значително процесите. Това е един, една промишленост, която генерира работна заетост в райони, които зависят много от риболова и би трябвало да а, продължим да работим в това отношение, защото всъщност това е една а, експортна промишленост и в светлината на разпределението разпоредбите и на решенията на Световната търговска организация би трябвало да се установи равновесие между капацита, капацитета и риболовното усилие. Би трябвало да се докаже какъв е тонажа на корабите, без това напременно да се обвързва с капацитета на улова. Ние следим националните, регионалните и общностните равнища, следим правилното изпълнение на контрола. И накрая, по нещо казано от комисията, целта на фонда е да продължим да ловим риба в е, крайбрежните райони. Е, това е един важен сектор, съществуващ сектор е, да продължи да бъде активен, като използва всички налични мерки. Да, разбира се, с преструктуриране, но да може да се продължи да а, се извлича поминах от риболова. Благодаря ви. Благодаря, че се придържахте към времето. Господин Кука си има думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. В дискусията няколко пъти беше споменато, че трябва да се използват обществените средства за обществено благо. Аз мисля, че самодостатъчността е а, е, много важна за общото благо. Европейския съюз твърде много зависи от внос на риба. И ако дадем средства за инвестиции, ще се постигне общата цел за самодостатъчност. А, е, Представителя на полските риболовни организации говореше за това, че не само тюлените, но и кормораните вредят на ре, риболова. Кормораните всъщност са по-голям проблем за Европа и може би няма да бъде лошо да има някаква обща идея за управлението на кормораните. Благодаря, господин Пишон. Има думата. Благодаря. Аз ще се опитам съвсем накратко да отговоря на две-три неща, които бяха казани по време на другите изказвания. Първо, по последния диапозитив за разглобяването на корабите, трябва да кажа, че ако това се прави целенасочено, това ще бъде една, една, една възможност да се намали поне отчасти свръхкапацитета. По изказването го госпожа Фрага, в последния диапозитив всъщност се вижда, че и във Франция имаше един период, в който се третираше свръхкапацитета. Общата политика в сферата на риболова и на този регламент се поставя въпроса върху волята за прилагането на всички тези средства и инструменти. В нашата организация е необходимо на нашата ниво да се избегне свръхкапацитета. На други нива се правят други неща. Така че нямам претенции да давам а, конкретни а, решения. По въпроса за концесиите, трябва да кажа, че средството, което води до преразпределянето на правата, следва да бъде е, съпътствано с мерки на управление, които да бъдат последователни и прозрачни. Е, концесиите не би трябвало да бъдат задължителни за цяла Европа, по-скоро за някои райони правилата следва да бъдат изпълнявани а, индивидуално. Избора на френските а, риболовци не е а, такъв. Именно за това нашите а, резултати са добри. Говорихме за синята книга, има много, за зелената книга има много неща, които се, в които се говори там за свръх улова, за свръх разходите. И накрая искам да кажа, че тук не става дума само за а, а, Формата, как да разглеждаме различните тенденции. Някои смятат, че това трябва да се прави за конкретния момент, други смятат, че трябва да отиде много назад във времето. За когато говорим за ситуацията в момента, когато се проведе форума в Йоханесбург, това е едно нещо, но иначе трябва да се определи. господин Фимиели има думата. Тарен Толокасон. Моля, придържате се към двете минути, тъй като 12.30 трябва да приключим. Да. Аз очаквах отговор от комисията на това, което казах по отношение на възможностите за контрол върху средствата. Но това, което на регионално ниво се случва, не стига до комисията, очевидно. Относно правата за експлоатация. Казахме по-рано, че проведохме кампания с съответни планове за дребномащабния улов – установихме известна динамика преди началото. Много силни търговски партньори участваха. И тази динамика доведе до това, което и днес е в дневния ред. Именно по рибата червен тон количествата не се причисляват към риболовците – по-рано имаше отделни договори, а сега има обща квота, която е в ръцете на един единствен економически субект. Аз настоявам поне за крайбрежният риболов да, да остане незасегнат. Благодаря, сеньор Симиоли. Благодаря, господин Бартиняк. Благодаря много, господин председателю. Господин Грубачек зададе въпрос относно екстензивната аквакултура. Думата аквакултура се повтори многократно във връзка с в теми на дискусията. Аквакултура означава култивация на морето, култивиране на морето. Може да се прави по интензивен и по екстензивен начин. Ако го правите по интензивен начин, храним рибата в морето. Например, ако искате да получите 15 тона пастърва, въвеждаме във вода, в морето, различни хранителни вещества, за да получим този обем. Ако правим екстензивна култура, преди всичко защитаваме а, терените, където се хвърля хайвар. Използваме екологични, биологични методи, биометоди, органични методи за третиране на водата в басейните. Така че цялата биосистема на, да бъде защитена но имаме различни видове подход. При екстензивната аквакултура не става дума за една, един единствен вид производство. Благодаря много. Благодаря. Благодаря. Господин Книге. Благодаря. По същество средствата са ограничени и част от дискусията е какви да бъдат приоритетите за харчене на тези средства. Моето основно заключение е, че ако искаме да помогнем на целия сектор, да хармонизираме цялото управление и да изпълним политиката в областта на рибослова. Трябва да събираме данни, да сме сигурни, че всички, които са в сектора, спазват правилата и някои мерки, които са насочени към по-малък брой оператори. И тук е малко рисково положението, защото трябва да сме сигурни дали допринасят или не допринасят към повишаване на капацитета. И второто, пак като обобщение по риболовния капацитет, знам, че няма свръх улов без свръх капацитета. Всъщност има цели рибни видове, при които наблюдаваме свръхулов. И знаеме, че съществуват ясни индикации в няколко рибни, големи рибни стопанства за свръхкапацитета. И ако европейските е, парите на европейският е, данакоплатец се дадат за такива мерки за е, намаляване на обема, много важно е преди това да видим, да оценим къде се намираме и къде искаме да стигнем. Иначе през е, ще харчим без да знаем за какво. Следващата седмица комисията ще получи докладите на държавите членки. За няколко държави членки още не са готови с тази оценка и аз пледирам към парламента да гарантира да се окаже натиск върху държавите членки да изпълнят тези изисквания за отчет, за докладване. Те трябва да го сторят. И ако вече излязат с а, истински отчет за баланса между капацитета и улова и да посочат някои динамични аспекти, на които преди малко се спря господин Пишон, мисля, че тогава поне ще имаме една по-добра рамка за вземане на решения. Благодаря. Благодаря много за вашето изказване. И сега ще дам думата на господин Кадек. Е, преди да а, премина към из заключението, тъй като Кармен идва, а, аз ще ти отговоря. Франция не е микрокосмос, тъй като преди това много колеги от комисията споделят моя анализ включително и представители на комисията. И ще направя сега заключението. Искам да благодаря на всички оратори за много а, а, добрите изказвания. А, Европейския фонд за морско дело и рибарство ще бъде основата на този фон. Аз ще представя доклада си в комисията по рибно стопанство. Ще разгледаме економическите аспекти, екологичните аспекти с внимание върху риболовните кораби, ще определим рамката за европейския риболов за бъдещето, реципрочността на различните мерки. Това е политическата цел на Европейския съюз с цел да се постигне конкурентоспособно и устойчиво развитие. Председателя, благодаря господин Кадек. Искам да благодаря на всички оратори. Всъщност това не е само проблем на Испания, но във всеки случай смятам, че хубавото нещо в парламента е, че можем да си говорим помежду си, без непременно да постигаме пълно разбирателство. Това беше много добро, много положително заседание а, с цел да се види каква а, позиция застъпваме а, всички. Искам да благодаря на ораторите, да благодаря на евродепутатите и разбира се на преводачите. Продължаваме днес след обед. Благодаря.